Почваме с устен въпрос. Европейски бизнес центрове в Азия. Ще дам думата веднага на господин Морейра за 5 минути. Е, Сеньора президент, е, сеньор комисарио, е, каш колега. Госпожа председател, уважаеми колеги, ние решихме да зададем този устен въпрос – и аз ще представя въпроса. Господин Каспари, господин Раналди и господин Стърди подписаха този въпрос. Въпросът е познат. Аз няма да повтарям въпроса, но ще изкажа някои съображения. Става дума за информационните пунктове в Азия – които са създадени от Европейския съюз. Те трябва да поощрят инвестициите, което е всъщност приоритет на Европейския съюз. И това е нещо съществено, особено за е, страни, които разполагат с ограничени средства за инвестиции извън Европа. Както казах, Европейския съюз създаде тези служби, тези пунктове, които трябва да доведат до добавена стойност за държавите членки. Става дума за предлагане на специализирани услуги, особено за малките и средни предприятия. Има различни е, такива пунктове, създадени в Азия. 2008 година имаше такъв пункт в е, Китай, след това в Тайланд и в Китай. Европейският съюз каза, че в Филипините и в Малайзия ще се създадат такива пунктове. Това е хубаво, това е нещо много положително, но трябва да сме последователни. Вероятно трябва да помислим за, една, за един по-структуриран подход от страна на комисията, що се отнася до тези центрове. Ще цитирам една резолюция на нашия парламент преди 6 години. Искаме да поощрим по-доброто сътрудничество с търговските организации и камери в трети страни, където страни, с които имаме обмен на информация, информация, която трябва да се поощри от консулските представителства. Тоест, става дума за една платформа за координация, до която имат достъп малките и средни предприятия, така че техните дейности да бъдат координирани по-добре. От 2012 година отделяме средства за тези дейности, за развиването на тези центрове. Европейският съюз има голям интерес да поощрява развитието на външната търговия. Минаха няколко години, откакто бяха създадени тези бизнес центрове, създават се непрекъснато нови и би било интересно, ако Европейската комисия може да докладва на Европейския парламент за това дали тези структури са ефикасни, дали те отговарят на очакванията, които имахме в началото, дали всичко се развива според обещанията, какво може да се направи, за да се подобри целият процес, цялата процедура. И каква предлага комисията за бъдещото развитие на бизнес центровете, за по-доброто управление на центровете и за по-добри услуги? Тези центрове трябва да станат по-видими, главно за малките и средни предприятия. Е, те трябва да са информирани, за да могат за съществуването на тези центрове, за да могат да ползват техните услуги. Благодаря madam president uh, honourable members uh, uh, това е един устен въпрос, почитаема госпожо председател, който се състои от пет части. Става дума за това дали най-добрите практики предлагат на съществуващите камери достатъчно добра перспектива за създаване на бизнес центрове. Става дума за съчетаване на съществуващите мерки за тези бизнес центрове. Имаме и нови бизнес центрове, паневропейски, в Китай и Тайланд. Всичко сме взели предвид. Това се случи след картирането на всички съществуващи услуги в тези държави. Това са насоки за добавената стойност, добавените ползи при създаване на тези центрове. Съществуващите органи се управляват в новите центрове. Става дума за синергия с други бизнес мерки, като Helpdesk, база данни, мрежата Europe. Когато се правят нови бизнес центрове, които наричаме пан-европейски, е задължително да се търси синергия с съществуващи мерки за подкрепа на място. След това разпределение на ресурсите. Регламента бе изменен и над 50% от съществуващите 76,5 милиона евро по приоритет 2 подкрепа на економическото партньорство и бизнес сътрудничество, установихме, че трябва да инвестираме в 8 интервенции, 7 са вече съществуващи местни камери и една нова. За структурата на приходите, както и покриването на разходите, европейския бизнес трябва да допринесе 20% от общите разходи. При генерираните приходи там а, смятаме, че те трябва да бъдат основен източник на съфинансиране на тези органи. Сега имаме ново поколение за 2020, новия инструмент за партньорство черпи от тези инструменти. Това беше част от въпроса ви. Става дума за подкрепа на малките и средни предприятия, които нямат ресурси, не могат да си позволят присъствие в далечни страни. След това добавената полза, която включихте във въпроса си, получи своя отговор в това, което казах до сега. Това ни притесняваше, когато ги създавахме, тази допълнителна полза. Това, което можем да предложим е достъп до служители на най-високо ниво на тази страна, нещо като представяне или защита на малките и средни предприятия. Препоръките бяха взети предвид. В препоръките се казваше, че трябва да има координационна платформа за това бизнеса в Европейския съюз да излезе на международното поле. Тази платформа бе създадена 2014. Говорим за мониторинг, оценка. Това го казах в началото на отговора си. Това е част от резолюцията на парламента и когато сме изготвили тези органи, сме ги взели предвид. За разпределението на бюджета сега. Настоящия регламент спря да действа в края на 2013 година. В бъдеще трябва да минем през програмата Космо, да почерпим от полките и да отговорим на потребностите на МСП. Това е моя отговор на устния въпрос, който се състои от пет подвъпроса. Благодаря. Merci, Благодаря ви, господин комисар. Сега от името на групите първо господин Каспари, три минути. Уважаема госпожо председател, господин комисар, Моята политическа група винаги иска да подкрепя малки и средни предприятия. Естествено е, че ще подкрепим подобни инициативи на комисията. Особено искам да подчертая е, екипите за оценка на пазара. Тези екипи работят великолепно. Но когато получихме допълнителното предложение, именно за достъпа до пазара в страни като Индия, Китай и Тайландия, ние казахме, че ще дадем подкрепа за тези центрове, ако са на лице определени предпоставки. А именно, пазарите трябва да са важни за Европейския съюз и държавите членки трябва да използват тези центрове, трябва е, средствата да се разходват разумно и не бива да има препокриване на дейността между националните центрове и европейските. Според мен съществуващите центрове не бяха успешни. Ето, например, в Индия центъра е, имаме доклад от, за този център. 17 И 17 случаи има, когато центърът е, е предлагал условия, т.е. за 6 месеца този е, център е работил 17 пъти, имало е 17 заявки за подкрепа. А това е бюджет от 20 милиона. В Индия има разходи явно за 50 000 евро само за една заявка. Това е прекалено много. Ако комисарът за бюджет да присъства днес и е, дойде или пък вие се свършите с него, е, хубаво е да разберем е, как той вижда тези разходи. Същото се отнася за центровете в Китай и в Тайланд. Европейските средства за 2 милиона, на, на стойност 2 милиона евро през последните години просто бяха прахосани. Със създаването на тези центрове в Азия не бяха събрани ценни знания, не бяха предоставени ценни услуги. Според мен ситуацията трябва да се коригира. Не мога да си обясна по друг начин защо тези три центрове не си изпълняват задачите. Има други центрове в други държави, които се създават. Ако обаче нещата продължават така, от тях няма смисъл. Господин комисар, нека по-добре престанем да създаваме нови центрове центрове, нека по-добре помислим как да ги използваме по-разумно. Господин Куташ има думата. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Решението за създаване на тези бизнес центрове в Азия се вписва в по-общата европейска стратегия и инициатива в подкрепа на древния бизнес имаме и акта за древния бизнес. Голяма част от предприятията в Европейския съюз работят извън него и ние трябва да насърчаваме МСП да търсят контакти в Азия, да бъдат конкурентоспособни. Това външно измерение има голям потенциал и като ресурси, и като възможности – Необходимо е обаче да имаме предвид и административните пречки за европейския бизнес в Азия. Виждаме, че изпълнението е далеч под поставените цели. Хубаво е, да се обръщаме и към търговските камери, а мисля, че Европейския парламент трябва да има една по-умерена позиция, като отчете и постиженията на тези бизнес центрове, както разбира се и слабостите. Обеден съм, че комисията може да ни даде и допълнителна информация Приветствам решението на Еврокамерата да излезе с зелена книга относно дипломатическата политика на Европа и необходимостта от европейска стратегия. Благодаря, господин Риналди, две минути. Госпожо председател, господин комисар, аз ви кажа, че имам едно общо чувство във всички политически групи е, по този въпрос. И мисля, господин комисар, че е хубаво да се подредат малко нещата по този въпрос. Разбирам консултациите с държавите членки, че се опитвате да се използват максимално структурите, които съществуват. Моля ви обаче да не се защитавате, защото никой не ви напада. В крайна сметка координацията на действията в Азия отсъства. Направихме няколко посещения тези години в тези центрове. Видяхме, че те наистина функционират. Понякога имат и проблеми, които видяхме по време на срещите. Има най-различни центрове. Например, има един център в Индия, който струва на нашия бюджет 17 милиона евро. 5 милиона струва в Китай, в Тайланд 2 милиона евро. Всеки път виждате какви огромни разлики, е, всеки път отговаря някой друг, е, по някакъв друг начин е структурирано, коя държава членка е от част от центъра, коя не е в Тайланд, например, Швейцария и Норвегия участват, понякога в другите центрове тях ги няма. След това има различни инициативи, които текат а, за създаване в Виетнам, Индонезия, Малайзия, Филипините, Пакистан, Лаос. А... Какви са полуките, които искаме да извлечем за следващите етапи? Много въпроси възникват. Всички са нерешени. Трябва да има по-голяма координация при разделянето на ресурсите, например. Всички предприятия знаят ли за тези структури? Знаят ли малките и средни предприятия за тях? Защото те са тези, които имат нужда от тях. Има дублиране на усилията какви са разходите и какви са ползите, т.е. каква е рентабилността. И в крайна сметка темата става, да ви кажа, малко срамна, защото онези, които се приближават до центровете, за да ги разгледат, се оказва, че са много разочаровани от това, което се случва. Имаме време а, да поправим нещата. Тъй като господин Бутикофер не е тук, господин Пашка ще вземе думата и захрадил го няма. Комисар, aj keď svojou organizáciou, štruktúrou праце, ако ай напълнил... Благодаря. Когато става дума за тези бизнес центрове, е, трябва да кажем, че те се различават по своята тематика и организация, но е, те се финансират от Европейския съюз и подлежат на определен контрол. Но във всички тези центрове има дефицити. Европейския съюз в времена на криза не може да поддържа структури, които са неефективни. Ето защо смятам, че Европейската комисия трябва да преосмисли средствата, които се отделят за тези центрове. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Стачни. Thank you, Madam President. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз и политическата ми група винаги сме подкрепили политиките, които увеличават конкурентоспособността на европейските дружества и извън Европейския съюз. Бизнес центровете в Азия са именно такова средство, което помага на конкурентоспособността в един глобален пазар. Затова и те трябва да работят по възможно най-ефикасния и ефективен начин. За жалост обаче последните оценки показват, че не се работи съгласно очакваните стандарти. От тук възникват и въпросите. Дали това е инициатива, която дава наистина нещо на европейските дружества? Дали се работи ефикасно, дали има достатъчно прозрачност при този вид инициатива и дали центровете могат да продължат да работят частично със собствени средства. Разбира се, ако разкрием нови бизнес центрове, това е дългосрочен проект, ще има и друг вид проблеми. Бизнес центровете в Индия, Тайланд и Китай вече са постигнали успехи и мисля, че имат потенциал да затвърждават европейските интереси. Би трябвало обаче да търсим отговорност от комисията, да сме сигурни, че тези бизнес центрове са в помощ на европейския бизнес. Трябва също така да сме сигурни, че се дава необходимата информация на нашите предприемачи, за да може те не само да влязат на азиатския пазар, но и да процъфтяват там. Благодаря ви. Сега Госпожа Кюстингер, две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Общата търговска политика на Европейския съюз е много важна за всички нас. За това Целта на тази политика е подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Те са изключително ценни за нашата економика, особено в контекста на създаване на повече заетост и растеж. Мога да кажа, че политическата ни група застава 100% зад тези идеи. Една е, от големите задачи за малките и средни предприятия е износа извън Европа и свободния достъп до пазарите на трети страни. Като погледнем обаче резултатите от бизнес центровете, виждаме, че много трябва да се направи. Господин Каспари говори за тези дефицити. За да може да имаме успех на третите пазари, трябва да имаме ноу-хау, е, добро финансиране и разбиране на съответния пазар. Трябва да знаем какви предпоставки а, е, има, за да може човек да се позиционира на пазара на трета страна успешно. Затова бизнес центровете са много важни, но е много жалко, че тези центрове не функционират добре. Това не може да си го позволим. Може би може да се споразумеем по въпроса за това, че тези центрове могат да играят голяма роля за економиката на Европейския съюз, но тяхната функция трябва да се по-добре трябва да се използват синергии. Има нужда от информационни мрежи в различните браншове и да се използват съществуващите структури на място. Бизнес центрове е, са необходими, но няма нужда да се създават допълнителни структури, които всъщност не оправдават очакванията ни. Благодаря. Благодаря. А сега преминаваме към госпожа Макинес спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Тази седмица говорихме за следващото заседание на съвета, което ще се занимае с растеж и работни места. Бизнес центровете трябва да бъдат част от този дневен ред. Даниел Каспари посочи проблемите. Има проблеми, които трябва да бъдат решени. Господин комисар, искам да попитам следното. Ако идеята е добра, а явно всички смятаме така, какви са проблемите? Структурни, управленски? Изобщо какъв е проблемът, който прави тези центрове е, недостатъчно добре работещи? Как може да се поправи това? Оставам с впечатление, че малките и средни предприятия всъщност няма как да отидат в тези държави и да осъществяват бизнес връзки. Затова трябва да има някакъв смисъл от тези бизнес центрове. След това, как се свързват те с центровете на отделните държави членки. Може би има някакъв конфликт. Е ли това проблем или може пък да се постигне по-голяма синергия между тях? Защото за да можем да вдигнем растежа, имаме нужда от бизнес възможности извън и вътре в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо Магине. Сега, господин комисар, имате думата за отговор. Благодаря ви, госпожо председател. Докато слушах господин Морейра, господин Каспари и останалите изказвания, стигнах до извода, че ни трябва още един преглед. Трябва да видим как точно работят тези бизнес центрове. Никой не отрича това, което се казва но е необходимо да се направи анализ на рентабилността. Давам си сметка също така, че европейският бюджет е ограничен и аз със сигурност се застъпвам за възможно най-ефикасното му използване. Това е посланието ми към колегите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. С това закриваме дебата по тази точка и преминаваме към следващото общо разискване – рибарство. Започваме с два устни въпроса към комисията. Първо започва господин Галагер за 5 минути. Но той не е в залата. В такъв